Информацията ще бъде публикувана в протокола от това заседание. Ако до приемането на протокола не постъпят възражения срещу номинацията, тя ще, тя ще се счита за утвърдена.